консултации от Комитета на регионите по плана за действие за мобилност в градовете. Подлагам го на гласуване чрез поименно гласуване. Моля, гласувайте. Поименното гласуване започна. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Госпожа Естрела има думата. Извинявайте, госпожо председател. Когато дойдох тази сутрин, забелязах, че електронната ми карта не е вече тук, макар че я бях оставила. Вече не разполагам с електронна карта за гласуване. Искам да помоля вашите служби да е, проучат и разберат какво е станало с моята карта, която оставих с нощи тук. Можете да използвате замес... заместваща карта. Следващата точка е гласуване по доклада на господин Онеса. Господин Кроули има думата. По правило 70 искам да помоля да отложим гласуването е, на доклада на господин Онеста, тъй като въпроса в момента се разглежда в председателския съвет в контекста на реформите ще се разгледат конкретните предложения на господин Онеста за 5 март. Моето искане е да отложим гласуването за, сесия, за втората сесия през март. Благодаря господин Кроули. Сега ще дам думата на един оратор да се изкаже за и един против. Господин Онеста. Да, да, госпожо председател, нека бъдем точни. Този доклад променя нашия правилник или по-скоро го уточнява, за да се види как петицията, които получава нашата комисия по петициите, е, се приемат или не се приемат, е, как е, се отговаря на петиции и така нататък. В комисията за конституционните доклади той е гласуван почти с единодушния, само с един глас май по-малко. Е, по един член смятаме, че трябва да се уточни когато Лисабонския договор влезе в сила и ако влезе в сила, петициите, които се отправят не до парламента, а до Европейската комисия, прочутата петиция с милион подписи, тогава ще има петиция, с която ние ще бъдем сезирани и тогава авторите на петицията ще бъдат уведомени. Мисля, че този член, поради това, че се позобаваме на хипотетичния договор, е проблем. Аз мога да преживея отлагане до 5 марта карта. Дори съм съгласен е, ускорено гласуване, като се е, отмени е, тази препратка. Но ще бъде много жалко, ако обаче не направим туалет на нашия правилник. Аз съм в ръцете на колегите. Някой друг иска ли да се изкаже за или против предложението за отлагане? Ако няма, да гласуваме. Който е за да се отложи гласуването, моля вдигнете ръка. Благодаря. Който е против, въздържали се, приема се предложението гласуването да бъде отложено. Следващата точка от дневния ред е гласуване на доклада Рио Мадюрел. По именно гласуване гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления към докладчика. Следващата точка е гласуването на доклада на господин Морион. Конвенция за бъдещо многостранно сътрудничество в областта на риболова. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления към докладчика. Следващата точка е доклада Кинок на специалното място на децата в външните дейности на Съюза. По именно гласуване гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Поздравления! Следващата точка е доклада Косини общата рамка за информиране и консултиране на работниците по именно гласуване. Режим на гласуване. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Следващата точка е доклада той е за социалната економика. Разбирам, че докладчика иска да предложи устно изменение. Госпожа Тоя. Благодаря, благодаря. В а, алинея 12 предлагам да добавим преди социалната економика съставките на социалната економика и да зачеркнем като трети сектор. Има ли възражения? Няма. Подлагам гласуване по предложението. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления! Следващата точка е гласуването по доклада на госпожа Цампаци за психичното здраве. По именно гласуване, моля гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Следващата точка е, глас, е доклада госпо, на господин Гюрк националните планове за действие по енергийна ефективност, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващата точка е доклада Мигелес Рамос приложни изследвания в областта на общата политика в рибното стопанство. Гласувайте. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления за докладчика. Следващата точка е гласуването на доклада на госпожа Седер Шолт за Европейска професионална карта за доставчици на услуги. Преди да гласуваме, искам да дам думата на докладчика. Госпожа Седер Шолт. Хората много биха се радвали, ако не говоря две минути. Затова само ще кажа, че това е пример за нашите многократни опити да улесним нещата на нашите граждани да започнат дейност. Това е много важно в периода на предизборната кампания. Повече няма да добавя нищо. Благодаря. Гласуваме поименно. Всички ли гласувахте? Край на гласуването. Приема се. Поздравления. Колеги, приятно ми е да ви да приветствам тук делегация от депутати и други посетители от големия хорал и Монголия и мисията на Монголия в, в, в Брюксел. А, те заеха местата си в